Dear colleagues, we have to be in Скъпи колеги, трябва да подкрепим една силна резолюция на Европейския парламент. По-силна от когато и да било. Не знам точно за какво излагаше аргументи колегата, но така ми изглеждаше, че говори за силна резолюция. Скъпи колеги, добър ден! Днес аз ще работя с вас по време на заседанието, тъй като нашият председател е на посещение в Сърбия. Той е член на делегацията в Сърбия. Поради това е възпрепятстван ще председателствам аз. Надявам, доколкото виждам, няма да работим до 6.30, освен ако нямате особено желание за разисквания и няма много неща, които искате да добавите към вече обсъденото в четвъртък. Мисля, че няма нужда да Изчитам списъка на езиците, с които е осигурен превод. Той се съдържа в бюлетина на Комисията по бюджетен контрол. Знаете също така всички, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. След заседанието няма да има заседание на координаторите. Предполагам, че най-малко координаторите вече са информирани за това, тъй като сътрудниците им са ги уведомили. Следващото заседание на координаторите ще бъде идната седмица в понеделник в Страсбург. Одобрение на протокола от миналото заседание ще процедираме както обикновено. Ако до края на днешното заседание няма възражения срещу протокола, той ще се приеме в редакцията, в която ви е представен. Разполагате с проекта на дневен ред. И немалко колеги присъстват, така че предлагам да започнем с гласуването. Започваме с гласуването по точка 9 създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Докладчик е Мария Мунис. Тя е изготвила по-точно становището, което е изискано от нас. Всички ли поставихте картите си за гласуване в устройствата? Някои не си носят картите. Не е задължително да гласуваме с електронните си карти. Трябва да гласуваме електронно, когато гласуваме по окончателния текст. Затова моля всички, които са си донесли картите, да ги поставят в устройствата. А след това ще преброим и сортираме гласовете на онези, които не си носят картите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 Точка 1 Д латинско с устно изменение, което ни е предоставено и в писмена форма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. регламентът. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 и 9. Можем ли да ги гласуваме анблок? Не. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37. 13 и 14. Можем ли да ги гласуваме заедно? Да. 13 и 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 15. За? Против? Въздържали се? Приемат се.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 Кой е за измененията на господин Хартунг по точките от преамбюла? Кой е против? Въздържали се? Всичките се отхвърлят. Изменение 4 е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия текст. Нека първо гласуват всички, които са си донесли картите и след това ще преброим гласовете на онези без карти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 29 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. 29 за, 1 глас против, 2 въздържали се. Добре. Преминаваме към zu den Empfehlungen. Äh... Преминаваме към препоръката до Европейската служба за външна дейност и до съвета относно прегледа за 2013 година на организацията и функционирането на службата за външна дейност. Докладчик е Надежда Нейнски. Änderungsantrag 1. Няма значение, ще гласуваме. Dafür. Изменение едно за. Против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Тези, които не са си донесли картите, моля или дигнете ръка или кажете как гласувате. Става дума за изменение 1 в параграф 1. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 14 против. Приема се. Изменени 2. За про. Всъщност то съвпада с изменение Едно, за против. Всичко е ясно. Въздържали се, отхвърля се. Сега. Компромис А за против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3, компромис Б за против. Въздържали се. Един е против. Въздържали се. Приема се. Десет с орално, с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за пак има. И тук има изменение против. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Изменение 12 в параграф 4 за против въздържали се отхвърля се 13 за против въздържали се приема се 14 за първа част Гласуваме първата част за против въздържали се отхвърля се втора част за против въздържали се приема се 15 за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. С 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за против, въздържали се, приема се. Сега по електронен път гласуваме цялото становище препоръка по-скоро. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуване. 28 плюс 4, 32 за, 1 против, 1 въздържал се, приема се. Чудесно.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 Okay. Also jetzt kommen wir zum Fisch. Така, минаваме към рибите. Ником, естествено, нещата не винаги са прости, когато става дума за рибарство. Що се отнася до споразуманието за партньорство в областта на рибарство с Мадагаскар – Миналия път решихме да отложиме гласуването и да поискаме от комисията по рибарство също да отложи гласуването. Затова ви предлагам следното. Комисията по бюджет се обръща към Комисията по рибарство с предложение Европейският е, парламент да отложи гласуването до провеждането на демократични избори в е, Мадагаскар и възвръщане на е, правовия ред в страната. Така че отлагаме гласуването до изборите и ще очакваме резултатите от изборите. Кой е за? Господин Хартон. Voorzitter, ik graag dat voorstel eerst. Благодаря, госпожо председател. Имам едно предложение. Нека да получиме този текст и в писмен вид. Versuchs. Also wir können natürlich, wir können natürlich das Ganze jetzt verschieben bis ans Ende der Sitzung. Ähm, und да, можем да отложим това до края на заседанието и тогава ще ви предложим, е, ще ви дадем е, в писмен вид. Но аз ще мога да прочета още веднъж много бавно, за да може всеки да чуе това изречение на родния си език. Комисията по бюджета приканва Комисията по рибарство, която е водеща комисия, да предложи парламента да отложи гласуването до демокр... до провеждане на демократични избори в Мадагаскар и до възвръщане на демократичния ред в страната. Господин Хартанг, достатъчно ли е това за вас? Та. Чудесен превод чух, но аз бих искал да имам официално писмено съобщение, да го имам в а, писмен вид. Добре. Текста ще бъде включен в протокола, разбира се. Така, кой е за? т.е. отлагане на гласуването. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. Така разбирам, разбирам. Разбираме, вие не обичате демократичните структури, вие сте против тях. Е, повече или по-малко да кажа. Окей. Ви не сте общи Така. И така. Още един проблем свързан с рибарство и споразумение за партньорство, макар че е, трудно бих нарекла това точно партньорство. Става дума за протокол между Европейския съюз и Мавритания. Първо трябва да гласуваме по последният пар... параграф. Едно изменение на Джони Лавия за We чека. We чека. Please. Нека да, да гласуваме по електронен път. Много ви моля. Раймар. Раймар, нямаш карта ли? Така, мисля, че всичко е наред. И така. Няма да гласуваме, защото се отхвърля при всички случаи. А сега гласуваме приемането или отхвърлянето на протокола за против въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по този текст. Моля, гласувайте електронно. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Свой. Двама за и двама против. Така, 23, 11 против и 1 въздържал се. Текст протокола е прият. Приключихме с гласуването. Моника. Първо Джовани. По трансфер. Става дума за трансфер 1 2013 и за, за ли сме или против, пита Джовани. Става въпрос за трансфер на ресурси за преки плащания на селските стопани по първи стълб. Доходи по споразумението за преструктуриране на сектора за производство на захарно цвекло в Европа, съгласно кое, кое, което трансфера трябва от 2012 година трябва да стане за 2013. Средства се прехвърлят от едната година в другата. И а, ако има остатъци, те ще се използват в европейския бюджет. Тоест, пак повтарям, това е трансфер по режима на преките плащания. Мисля, че няма, няма никаква проблем да гласуваме за. Wenn wir unserem Berichterstatter folgen, ако искаме да последваме предложението на докладчика, нека гласуваме сега. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Един глас против. Предложението на докладчика се приема. С това вече наистина приключихме с гласуването. Продължаваме по-нататък по дневния ред. Точка 7. Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. Нашата комисия следва да излезе с становище за комисията по заетост. Докладчик по това становище е Дерек Вон. Думата има Дерек Вон. Благодаря, госпожо председател. Както правилно казахте, следва да излезем с кратко становище за комисията по заетост. Опитах се да формулирам няколко общи въпроса, свързани с бюджета. Приветствам създаването на този фонд, който следва да замести предхождащата го програма за продоволствена помощ за най-нуждаещите се. Програмата, която ще влезе в сила е с по-широк обхват. Тя е насочена не само към продоволствена помощ, но и към подпомагане на страдащи от материални лишения и подпомагане на деца. На последната си среща съветът се обяви за тази програма, като заяви, че в бъдеще следва да се финансира по Европейския социален фонд. Това се съдържа в предложението на комисията. Предвижда се да се предвидят целеви средства. Общият размер на средствата е намален от 3,5 на 2,5 милиарда евро. Това съответства на 300 милиона годишно. Знам, че някои колеги биха предпочели да запазим общия размер на средствата от 3,5 милиарда. Упоменавам в текста си и административната тежест която може да проистече от новото предложение. Следва да се предоставя целево финансиране по Европейския социален фонд. Ще се прилага споделеното управление и не бива в следствие от това да се увеличава административната тежест за неправителствените и благотворителните организации, финансирани от Европейския социален фонд. Интервенционните запаси би следвало да се използват безплатно т.е. те следва да се разглеждат като добавка към програмата. Не бива да се финансират от сумите заделени за държавите членки. Освен това, всички мерки, финансирани по програмата, трябва да са достъпни и за други държави членки. Така няма да се губят средствата няма да се връщат обратно в бюджета на Европейския съюз, ще могат да бъдат заделени за всички останали държави членки, които биха искали да се възползват. Комисията предлага 85% от финансирането да бъде осигурено от Европейския съюз, а останалите 15% да бъдат осигурени от държавите членки. Бе изявено желание да се обсъди този въпрос, за това в текста си съм заличил препратката към финансирането от страна на държавите членки. Можем да обсъдим този въпрос допълнително с комисията. Срокът за внасяне на измененията е утре, за това би ми се искало да чуя вашите коментари по становището още днес. Ще разгледам и изменения, ако евентуално бъдат внесени изменения до утре. Чувани. Ян Козловски. Първо Ян Козловски и след това Джовани Лавия, след него Доминик Рике и още един колега. Ще си запишем имената ви. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, podobnie jak sprawozdawca uważam... Госпожо председател, и аз като докладчика считам, че да отворим Европейския социален фонд за подпомагане на най-гоязвимите е в духа на стратегията 2020. Важното обаче е системата да бъде колкото може по-опростена. Струва ми се, че сегашният подход е прекалено усложнен, но половина милиарда за 7 години за всички държави членки е абсолютно недостатъчно предвид от обхвата на този фонд. А, предвид а, би било не било добре да имаме поне 100% апроприации. Колкото до метода, мисля, че автоматичната процедура не би трябвало да се прилага тук, тъй като по, по този фонд се раздават различни помощи за разлика от кохезионните. И мисля, че плащанията по член 42 трябва да бъдат да се извършват в срок от 30 дни, т.е. да има срок от 30 дни за този вид плащане. Същевременно е необходимо необходимо да преразгледаме показателите на отделните държави членки. Мисля, че относителната бедност също трябва а, по някакъв начин да фигурира в а, показателите. Във време на криза да се поставя условия на държавите членки означава да се лишат много хора от е, тази помощ. Джовани. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че програмата за помощ на най-нуждаещите се преди беше част от общата селско-стопанска политика. Трябваше продукти, които се реализират на пазара, да се предоставят на най-нуждаещите се чрез една система за управление на помощите. Сега обаче програмата ще се промени и към нея ще бъдат добавени допълнителни дейности, освен помощта в храни. Това е разширена програма с социални дейности, като същевременно средствата намаляват спрямо предишната период, предишния период. Между 7 и 13 сумата беше много по-голяма. В сегашното си предложение се предлага 2,5 милиарда за целият програмен период, намаление с 30% за финансиране на много повече дейности. Защото, както ви казах, извън помощите в храна ще има и социална помощ. Така че ще трябва да се увеличи и съвместното финансиране. Много често липсата на средства пречеше за осъществяването на програмата. Така че има известни противоречия. По мое мнение, трябва да се наблегне на най-важните елементи от програмата и да се привлече вниманието върху най-основните нужди на хората. Прехраната. Съгласен съм с процента, предвиден за съвместно финансиране. Можем да приемем предложението по отношение на общия размер на средствата по програмата. Не бива да забравяме, че живеем в криза. Броят на нуждаещи се значително се увеличи през последните години. И сега трябва да им помагаме в много по-голяма степен с по-малко средства заради кризата. Така че ще трябва да се помъчим да се приспособим. Можем да последваме докладчика. Благодаря, Изабе. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Напълно споделям неговите виждания. Искам да благодаря за избрани от вас проста структура, избран от вас проста структура. Съгласна съм с вас и с констатацията за опасностите, свързани с съвместното финансиране, защото така държавите, които са изпитват финансови затруднения, ще бъдат още по-натоварени и това ще е, увеличи броя на нуждаещите се, тъй като държавата трудно ще се оправя с е, необходимостта да им помага. Мисля, че вие сте си поставили амбициозни цели по отношение на размера на помощите. И предложението е и смело, и амбициозно. Може някои елементи да бъдат упростени, но напълно споделям духа на предложението и становището на Комисията по бюджета, което има технически характер, но засяга един аспект, свързан с помощта за всички, които са жертви на, на съкрещенията в бюджета, на политиката на остра, строга бюджетна дисциплина, която е, се налага и е парадоксално, защото от една страна искаме да помогнем, ние, кризата е причинила всичко това, а от друга страна слагаме ограничения на размера на помощите, така посланието ни няма да стигне до никъде, няма да се чуе. А, така че подкрепям вашето предложение и мисля, че няма нужда от изменения. Danke sehr. Jetzt Dominik. Dominik. Dominik. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Дерек Вон за доклада. Напълно го приемам и всичко, което казаха колегите, е напълно основателно. Особено, че се предлагат по-малко пари за много повече дейности, за разширяване на програмата и нещо парадоксално предвид увеличаването на нуждаещите се и на техните потребности. Искам обаче да поставя един специфичен проблем. Знаете, че кампаниите за помощ храни е, се осъществяват предимно през септември и стават опер... започват да функционират през октомври. Е, правят... Сред... Храните се купуват пред... преди това и според сегашния механизъм помощите ще спрат предвидените до сега помощи в края на 2013 година. Ако случайно не бъде приета бюджетната рамка или няма подкрепа за този регламент, какво ще стане, когато настъпи периода за програмите? Ще имаме по-малко, няма да имаме по-малко, а въобще няма да имаме пари. И няма да има откъде да намерим. Ако до септември не бъде приета бюджетната рамка и бюджетните прогнозния бюджет за 2014 година, за неправителствените организации, които се занимават с това, ще бъде невъзможно да предвидят средства за кампанията през 2014 година и има риск да се получи истинско бедствие. Докато няма прогнозен бюджет, който да е гласуван, е много малко вероятно да намерим някакво решение за следващата година. И бих предложил едно изменение. Мисля си дали не може да предвидим в, в такъв случай на европейск, от Европейския социален фонд да бъдат поискани средства, поне временно, като временно решение, защото иначе сме изправени пред една катастрофална заплаха. Ja, vielen Dank. Ich sehe schon das Problem äh, und ich... Благодаря. Разбирам в какво се състои проблемът. Трябва да призовем съвета да побърза, така че до септември да постигнем споразумение. Някои държави членки, в това число и Германия, настояваха за отмяна на програмата като цяло. Фредерик Дарден, Жозе Мануел и след това Юрген. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на Дарек, нашия докладчик, за предложението като член на Комисията по бюджет и по заетост и докладчик за платформата за борба с бедността, Приветствам това, че фонда за най-уязвимите ще продължи да съществува и че обхвата му е разширен, но трябва да внимаваме много, тъй като намаляването на средствата е нещо подещо за грижности и няма да можем да отговорим на нуждите. За това смятам, че трябва да се съсредоточим предимно помощта за изхранване и да работиме в много тясна връзка с местните структури. Трябва също така да видим коя ще бъде целевата група. Колкото до съфинансирането, то в никакъв случай не трябва да се превръща в пречка за използването на средствата от фонда. Но ако някои държави членки искат да вложат допълнителни е, средства, то то трябва да имат а, е, възможност доброволно да добавят а, е, средства и накрая в никакъв случай не трябва да допускаме а, хранителните банки да останат не без резерви, т.е. да може още от 1 януари 2014 година да помощи да бъдат отпускани по линият на СФА или на други фондове, но просто да няма прекратяване, макар и временно, на дейността. Така или иначе възниква въпросът дали не полагаме тук големи усилия за въвеждането на една ефективна програма, усилия, които са напразни, тъй като не и се предоставя адекватно финансиране. Muito господин Sra. Ето Eu крие Дарш Парабен Зор Латур. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да поздравя нашият докладчик, защото а, крайна сметка целта целта е, е да подкрепиме това предложение. Съгласен съм и с всички преждеговорящи. Ако се върнем към стратегията за 2020 година и там е записано, че трябва да се намали броя на бедните е, в Европа. 20, 20 20 милиона. Те са 20 е, те бяха 20 е, милиона, това беше нашата цел, но а, е, мисля, че при всички случаи а, тези цифри отдавна са надхвърлени и затова е необходимо да разполагаме с повече гъвкавост. Защото целта се промени. Защото а, целевите групи са а, се променили. Това трябва да се вземе предвид. И един друг проблем, който може би не е пряко в нашия в нашата в нашия обхват на дейност. Целта беше да се замени а, програмата за подпомаг, за изхранване. А, където в а, момента съфинансирането е 100%. Знаете, че едно време тази програма се финансираше до голяма степен и се попълваше от излишък на сълскостопанска продукция. Какво става с тези? Какво става с този излишък? Той не е изчезнал. Знаете, че с решение на решение на, на, на съда потвърди, че може да се използва този излишък. Целта е все пак да няма, може би, много излишъци, но ние трябва да намериме някакъв правен подход, правен начин за използване на този излишък и за бъдеще. Благодаря ви. Разбирам аргументите ви, но факт е, че ни е представено ново предложение за програмата, тъй като според Съда на Европейския съюз не би следвало по линията на общата сълскостопанска политика да се предоставя продоволствена помощ на най-нуждаещите се. Бе поставен въпроса дали не бива да се предвидят именно такива мерки като допълнителни действия. Но тогава трябва да запитаме комисията какво смята да предприеме по отношение на свръхпродукцията в селското стопанство. И не мисля, че комисията би била готова в краткосрочен план да предприеме някакви действия. Ако тя не е готова, ние няма да можем нищо да направим. Юрген. Благодаря, Юта. Благодаря първо на докладчика за изготвения текст, който можем в по-голямата му част да приемем. Ще се спра върху средствата за селското стопанство. Мисля, че би могло да се направи преразпределяне на средствата. Не знам дали е било предвидено такова преразпределяне, дали е предвидено преразпределяне на кредити. Юта, виждам, че казваш не. И ако това не е така, то ще имаме допълнителен проблем. Като цяло, предвидения размер на финансирането не е достатъчен – много силно се разшири обхватът на мерките по тези програми, тъй като се промени положението в много държави, например в Гърция. В много страни се увеличи значително броят на бедните, на хората, които не могат да задоволят основните си потребности. И като се има предвид това, мисля, че е цинично от страна на съвета да предвижда такова драстично намаляване на финансирането на програмата. Що се отнася до съфинансирането, можем само да се съгласим с предложението на докладчика. Благодаря. Ja, dank, uh, Von... Благодаря. Не става дума за преразпределяне на кредити, тъй като се предвижда програмата да се задейства по новата многогодишна финансова рамка. Не мисля обаче, че е предвиден достатъчен размер на финансирането на мерките по тази програма. И ако внимателно прочетем текста, то ще видим, че се предвижда тя да е един вид подпрограма, финансирана по линия на Европейския социален фонд. Винаги, когато се предвиждат подобни подпрограми, когато се увеличат потребностите от финансиране, какъвто е случаят с тази, то средствата ще се заделят по фонда Шапка. В случая това ще е Европейския социален фонд. Докладчика. Колеги, благодаря за всички предложения. Виждам, че всички подкрепяте по принцип идеята. Сигурен съм трябва, трябва, да, и трябва да направим нещо, за да могат правилата да не бъдат прекалено а, сложни, за да могат а, неправителствените организации да работят. Също така, както казах, важно е да има и малко по... Ам, пояснение на показателите. Ние а, искаме да покриеме повече, да имаме по-голям отхват, но също време имаме по-малко средства и затова се връщаме към, към, към, цялата, към цялата сума, която, както знаете, е недостатъчно. Това го казаха някои колеги. Други колеги се спряха на съфинансирането, че, четирима всъщност. А, аз мисля, че би било добре, ако можем да финансираме проектите на 100%, но още веднъж проблема с средствата е, е един от огромни, един от проблемите, пред които сме изправени. За това трябва да, да, да разполагаме с достатъчно гъвкавост за определяне и на средствата, и на финансирането. И е, това са важни неща, които трябва да намерят решение в бъдат. Благодаря още веднъж на колегите за дискусията. Повечето от тях или всички а, изразиха своята подкрепа за доклада и предложенията. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е утре 12 часа на обяд. Ще гласуваме по становището на 26 март. Така то ще бъде своевременно предоставено на Комисията по заетост. Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Става дума за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по искане на Италия. Докладчик е Фредерик Тарден. Имате думата за уводни думи. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Ще бъда относително кратък. Искам да наблегна на факта, че то става въпрос за 1717 работници от промишлеността за електроуреди, 7 милиона 700 хиляди евро помощи по линия на фонда за приспособяване към глобализацията, така че в доклада предлагам помощта да бъде отпусната Подготвени са изменения от Комисията по заетостта, които ще получим тези дни. Мисля, че темата заслужава подкрепата ни. Gibt es einen von den Kollegen oder eine Kollegin? Има ли колеги, които искат да вземат думата? Няма желаящи да се изкажат. Крайният срок за внасяне на измененията по нашия доклад е утре 12 часа на обяд. На 20 или 21 март ще гласуваме по текста. По-вероятно е да гласуваме на 20, тъй като предстои текстът също на 20 да бъде гласуван в Комисията по заетост. Точка 15. Политика в областта на сградния фонд. Няма нищо ново по въпроса за сградния фонд. Окей, okay, okay, okay. Also, ähm, da uns gerade die Berichterstatterin äh, für den Gesamthaushalt но в момента не присъства докладчика за общия бюджет. Затова ще дам думата на докладчиците по отделните раздели. Давам думата на Моника по точка 6 от дневния ред. Прогноза за приходите и разходите за 2014 раздел 1 парламент. Няма някакви много съществени новини. Изготвих първо, първия проект на доклада за прогнозата за приходите и разходите, с който разполагате. Изложила съм в текста резултатите от работата на съвместната работна група. Тя взе решения за реализиране на економии, както и за по-нататъчни структурни промени. Тези две решения ни бяха подробно изложени от генералния секретар тук на заседание на комисията ни. В доклада си се обявяваме за по-нататъчни структурни промени. Те би следвало да се осъществят най-вече за да се подпомогне работата на членовете на парламента. Следва да се въведе и оценка на въздействието на приеманото от нас законодателство. Но за тази цел ни е необходима помощ от страна на експерти. Експерти тук в Европейския парламент – Знаем, че ни предстои една по-специална бюджетна процедура. Тя е по-специална, тъй като приближаваме края на мандата си. Това означава, поне доколкото ни информира администрацията, че през 2014 година ще има увеличение на разходите в размер от 2%. Това са разходи свързани с прехода от единия мандат към другия, т.е. с изборите за Европейски парламент. Някои колеги ще напуснат парламента, трябва да изпълним към тях правните си задължения. В длъжност ще встъпят нови колеги, към които също ще трябва да изпълним законовите си ангажименти. От всичко това ще проистекат по-високи разходи. А що се отнася до бюджета на парламента, мисля, че той трябва да остане под процента на инфлацията. Има предложения за повишаване на възнаграждението на длъжностните лица и други, но при тях няма да се съобразим с процента на инфлацията, който е между 1,2 и 2%. Увеличението ще бъде едва в размер на 1,3%. А що се отнася до присъединяването на Харватия, ще проистъкат допълнителни разходи в размер от 13,6 милиона. Това са разходи свързани с присъединяването на нови депутати, както и свързани с присъединяването на Харватия като цяло. Ако се приеме нов правилник за длъжностните лица, то от това ще проистекат някои промени. Една от тях ще бъде реализиране на економии в значителен размер. В момента, в който приключат преговорите по изменения в правилника, т.е. в момента, в който стане ясно какви промени ще настъпят, ще изискаме от бюрото да ни представи точна пътна карта конкретно отнасяща се до Европейския парламент. Ще трябва да знаем какви промени ще настъпят по отношение на отпуските, на седмичното работно време на пенсиите. Тези въпроси ще трябва да обсъдим в контекста на доклада на колегата Род Берент. В сравнение с настоящия си бюджет, Мога да ви цитирам бюджета от 2009 година. Тогава също приближавахме края на мандата си. Очакваше се увеличение на разходите с поне 5%. В момента, в края на настоящия мандат, не можем да си позволим такова увеличение, но не можем да избегнем и допълнителните разходи. Утре, по време на разговорите в рамките на помирителната процедура, ще направя изложение за разходите при преминаването от един мандат към друг. Неизбежно е спазването на законовите ни ангажименти. От това неизбежно ще проистекат и разходи. С удоволствие ще участвам в разговорите в рамките на помирителната процедура. Утре на ниво съвместна работна група ще обсъдим средносрочните структурни промени, предстоящи до есента. Генералният директор и двамата заместник-председатели вече ни ги скицираха тук. Ще се спра и върху още нещо, на което отделяме особено внимание. Става дума за сградата Конрад Аденауер, сградата КАТ. Вторият търг за възлагане на обществена поръчка бе овенчан с много голям успех. С успех бяха овенчани и мерките за съкръщаване на разходите. Разходите по този проект ще намалеят значително. Виждате, че упоритостта ни доведе до резултати. Към момента е предвиден размер на разходите в разумни граници. Мисля, че няма да има особени изненади и с радост ще очакваме резултата от втората тръжна процедура, който предстои да бъде обявен след няколко седмици. Председателката. Мисля, че парламентът трябва да отбележи всички постигнати до момента успехи, вместо да се обявяваме за допълнителни економии. Джордж. Uh, Благодаря. Благодаря на Моника за допълнителната информация по този важен въпрос. Колкото от сградата КАТ, наистина има, има много голям успех в проведените последни търгове. Сумите са поне с 10% по-малко. А колкото до цял, цялостния бюджет, предвид а, изборите, трябва да приемеме тези предложения и при всички случаи трябва да бъдем много внимателни и да следиме наистина да се прилагат а, тези предложения от бюрото. Много, много ще е трудно през 2014 година, предвид от една страна инфлацията, предвид от друга страна това, че ще се организират избори през 2014 година, но при всички случаи трябва да, да продължиме да работиме с бюрото и генералния секретар, за да намерим по-гъвкави маниери и начини за разходване на средствата. Благодаря, господин председател. Аз взимам думата от, думата от името на групата на социалистите и демократари. А, важно е. А, да се спазват сроковете, защото получихме днешните изменения и цифрите чак в 10 часа днес. Виждам какви са проблемите, разбирам какви са, каква е, какво е сложност, но в крайна сметка а необходимо е да можем все пак да да финансираме необходимите дейности. В крайна сметка, не, не, ние, е, които а, предвиждаме намаленията. Не, ми, не бива да бъдем считани като лоши. В крайна сметка не може да се делиме на това администрацията да е добра, ние да сме лошите. Колкото до 8% струва ми се, че тази цифра е прекалено голяма. Много е трудно да обясниме на гражданите подобна сума. Много е важно също така да видим откъде биха могли да се получат допълнителни спестявания, така че очаквам добрите предложения както на администрацията, така и на колегите. Докладчика Нека не забравяме, че от една страна работната група все още е, е в процес на работа. Те е, скоро са започнали своята работа. От друга страна ние ги приканваме колкото се може по-бързо от тяхните предложения да залегнат в е, доклада. Колкото бихме бихме искали също така в текста да залегне, че спестяванията осъществени за сградата Конрад Аденауър не са осъществени от администрацията, а по настояване на бюджетната комисия. И мисля, че всички всички сме наясно, че ще трябва да се а, изплатат средствата за унези, които ще напуснат парламента, т.е. така наречените а, така наречения преходен а, период а, за при постъпване на новите, напускане на старите. Нека не забравяме обаче, е, че през 2009 година тези, тези суми бяха изплатени от държавите членки, така че е, на, на практика тук се получава едно увеличаване в разходите, което, което е неизбежно предвид е, новата система. Но да предвидиме нещата за напред. Сега сме изправени пред това. Разполагаме само с една година, така че трябва да се справим с проблемите, за да дадем и пример в Европа. Благодаря още веднъж на докладчик. Аз се haben den благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Все още не е дошла колегата ни докладчик по бюджета за 2014 година. След като приключим по тази точка, ще дам думата на докладчиците по многогодишната финансова рамка. Да се надяваме, че междувременно ще дойде докладчикът ни за бюджета за 2014 година. Моника, имаш думата за заключение. Благодаря. Ще цитирам още веднъж цифрите, за да е ясно за какво говорим. Ако сравним настоящия бюджет с изминалата година, имам предвид общия размер на бюджета, а не преходните разходи, то размерът е под средствата предвидени за 2013 година няма никакво увеличаване на кредитите, има само трансфери от един бюджетен ред към друг, например към реда за научни изследвания тук в парламента. А, що се отнася до разходите за сградния фонд, трябва да отбележим, че са намалели значително разходите по наемане на сгради утре, по време на предварителните разговори, ще трябва да се спрем върху преходните разходи, т.е. разходите свързани с преминаването от един мандат към друг. Но за разлика от бюджета през 2009 година, ние отговаряме за тези разходи, а не националните парламенти. И от изминалия мандат до сега бе внесена една промяна. Бе въведен статутът на членовете на Европейския парламент. С това се превърнахме, така да се каже, в същински парламент, в самостоятелна единица, която не зависи от националните парламенти. С други думи, работата на нашите членове се урежда в статута за членовете на Европейския парламент ние трябва да понесем и разходите, които ще проистекат от прехода от един мандат към друг. Но не бива да не се включват по популистки съображения определени разходи в бюджета. Ако при прехода от един мандат към друг възникнат някои разходи, например суми, които трябва да се заплатят на напускащите членове, то ще трябва да си ги понесем. трябва още веднъж да анализираме разчета на разходите за прехода от един мандат към друг. Трябва да си поставим въпроса дали този разчет е реалистичен или не е леко завишен. Не можем да си затворим очите пред този проблем. Идната година предстои парламента да обяви датата на изборите за Европейски парламент. До момента участието на избирателите в тези избори бе някъде около 30-40%, което никак не е много. Би трябвало своевременно да информираме гражданите за предстоящите избори, така че да могат и да участват по-активно. Не би следвало да се вглеждаме в отделни бюджетни редове. Предлагам по-скоро да се спрем върху структурните проблеми. Опитът ни показва, че единствено по линията на структурни промени можем да реализираме економии или да направим преразпределение на средствата. Не можем да постигнем економии или преразпределение, ако намаляваме кредитите по отделни редове. Трябва да се вземе предвид и увеличаването на възнаграждението на длъжностните лица. Той без това не е много голямо, само 1,3%. А що се отнася до прехода от един мандат към друг, през 2009 година увеличението на разходите бе 5,33%. През 2014 година положението ще е по-особено, тъй като предстои присъединяването на друга държава членка, за разлика от 2009 година. Благодаря. Вероятно ще разговаряме по тези въпроси и в бъдеще. Утре предстоят предварителните разговори по помирителната процедура. Те ще са между 12 и 14 часа на обяд. Кога предстои бюрото да вземе решение? Идната седмица ли? то трябваше да вземе решение още миналата седмица. Затова и толкова късно получихме прогнозите Бюрото все още не бе излязло с решение. Доколкото разбирам, 11 март е крайният срок за внасяне на измененията, т.е. до тогава трябва да бъде взето и решението. Добре, казва председателката, след като се запознаем с това решение, ще видим как ще процедираме по-нататък. Може ли да отсрочим с един ден крайния срок за внасене на измененията? Крайният срок за внасене на изменения ще бъде 12 март, 15 часа Така ще можем и да реагираме на решението, което ще бъде взето. И така решихме, че крайният срок за внасяне на измененията ще бъде 12 март. Сега би трябвало да говорим за бюджета на комисията за 2014 година. по предложението на Комисията за бюджет за 2014 година. Извинете, но Ан Йенсен в момента е на друго заседание. Имаме и точка в дневния ред, отнасяща се до многогодишната финансова рамка. Миналия път доста подробно я обсъдихме, но въпреки това се обръщам с въпрос към докладчиците. Има ли нещо ново от ваша страна или някакви уточнения? Ивайло. Благодаря, госпожо председател. На практика няма нищо ново. С Раймер работим по проекто резолюцията, която ще бъде представена от парламента. Имаме вече едни реакции. Сега се опитваме да а, формулираме текста на двамата докладчици. Утре ще можем да, ви, да разпространим този текст за обсъждане, но на този етап сме до тук. Благодаря. Значи, нищо, няма какво да добавяте. Добре. Жолик и Жолик, няма какво да каже. Um, Ако нямате... Ами, ако нямаме какво да обсъждаме, значи имаме проблем. Das Mandat э, zum Искахме се пак да обсъдим с Ан мандата за ните разговори, но предвид нейното отсъствие. Добре, в такъв случай няма да ви задържам излишно. Обсъдихме проблема миналия четвъртък. Ян Янсен знае за какво става дума. Координаторите ще се срещнат другата седмица, така че ви пожелавам приятен ден. Ще се видим отново понеделник.